señoras y señores. Дами и господа, realmente pues es, es ocasión. Драги приятели, и искам да сложа ударение на думата приятели. Не го използвам просто като едно формално обращение, защото аз се занимавам с отношенията с националните парламенти от дълги години и много от е, вас са ми много е, познати, не само добри колеги, но и отлични приятели. И за това искам да ви поздравя с голяма радост. За нас е огромно удоволствие, че вие сте тук е, сред нас е, в Европейският парламент. Заседанието има тема Европейски е, парламент и глобално управление и с колегата ми Отмар Карас, който също е заместник-председател на Европейския парламент. Свикахме това заседание с огромно удоволствие. Всъщност в Европейския парламент има двама заместник-председатели, които отговарят за отношенията с националните парламенти и ние организираме заседанията заедно. Много са темите, които имаме да обсъдим днес. Господин Карас ще отговаря за заседанието по същество. Той е основният инициатор, а аз искам да ви приветствам с добре дошли и да се възползвам от е, възможността да направя няколко общи коментара. las, las cámaras de los parlamentos. Според информацията, която имаме, нашата среща е много добре посетена, много национални парламенти са представени днес тук. И е, тук е, са парламентаристи, които са членове на много важни институции в своите парламенти и заемат много важни постове. Също така искам да кажа добре дошли на персонала, помощниците, които работят в националните парламенти и организират дейността, примерно, на КОЗАК, на Междупарламентарната асамблея – ние работиме с а, тези служители от дълги години и нашето сътрудничество е изключително плодотворно. Затова добре дошли. Добре дошли на всички, които работят за нашите връзки с националните парламенти. Нормално ние ви наричаме представители на националните парламенти, но бих казал, че тук има представители на администрацията, а не е, представители на парламентите. И както казах, моят приятел от Маркара всъщност ще участва в дебата по-късно. А, аз искам да отбележа, че ние сега сме в последния етап на нашия парламентарен мандат. И Леко сме обезпокоени от данните от проучвания на общественото мнение, включително и данните на Евробарометър. Тези факти и цифри ни показват една действителност, която изглежда ще означава много ниска избирателна активност, което е твърде притеснително. Цифрите, с които разполагаме, показват, че от е, тази ниска активност ще пострадат не само парламентите, но и другите институции. А също така това показва, че европейските граждани са разочаровани от е, политическите избори като цяло, изборите в страните членки. Разочаровали са, разочаровани са от това доколко се застъпва законността от това, че като че ли пропаста между гражданите и политиците става все по-широка, започва да се заражда недоверие към политиките. Всичко от това можем да прочетем от цифрите и фактите, които ни се предоставят от проучванията. И това за нас е едно огромно предизвикателство. И то е предизвикателство за всички нас. Несъмнено, нашите дискусии днес ще бъдат изключително важни в такъв смисъл – аз отговарям не само за отношенията с националните парламенти, но и отговарям за Дома на европейската история. Един изключително вълнуващ проект, за който искам да ви е, разкажа. Работим по него с е, господин Спелтерин, който в момента е председател на фундация Аденауер в Германия и е бивш председател на парламента. Това е най- най-вълнуващата задача, която човек може да има. Аз също отговарям и за многоязичието в Европейския парламент, т.е. за писмените и устните преводи. Европейския парламент е единствената институция в света, която работи на 24 езика от сутрин до вечер всеки ден. И след като искаме Европейския съюз да бъде отговорен и водещ участник на световната сцена, ние трябва да се възползваме от езиците, за да развиваме и мира и социалната справедливост. Освен 24-те езика работим и на руски, арабски, китайски. Това са само част от е, езиците, на които се работи тук. Тоест, тук в Европейския парламент всеки може да говори народният си език. Има, разбира се, и други мнения. Има хора, които считат, че може би не трябва да се разходват толкова пари. Има много настоявания за ограничаване на разходите, но е изключително важно човек да може да говори народния си език, защото така европейските граждани могат да чуват какво се случва тук народния ми им език. И не е въпроса ние да, да говорим народния си език, а да дадем възможност на гражданите да слушат на техния роден език за какво се е, дискутира тук. Демокрацията е неизменно свързана с възможността гражданите да могат да следят дебатите на собственият си език. Около 80% от европейските граждани говорят само своя роден език и не ползват чужд език. Това въжи и за Обединеното кралство. Много висок процент от гражданите на Обединеното кралство говорят единствено английски. Тоест, това не е лукс, не е, е каприз да говориме на собствените си езици. Много често се преувеличава колко много големи са разходите за преводи. За е, един милиард души, е, това струва 500 милиона, т.е. цената на едно кафе плаща всеки за преводите. Но за да възвърнем доверието, трябва да има възможност всеки да разбира какво се говори на родният му език. Ако решим да говорим само на един или два работни езика, гражданите няма да могат да следят нашата работа. Възползвам се от е, възможността именно да поясня това, да е, покаже и колко важна е ролята на устните преводачи, които ни дават възможност да се разбираме помежду си и да окажа колко важна е ролята и на техниците, които се справят с всички устройства. Над 100 университета обучават преводачи, писмени и устни. И затова ви насърчавам да говорите народните си езици Имайте предвид, че нашето заседание се предава по интернет и всеки в Европейският съюз може да го следи. Сега давам думата на съпредседателя, заместник председател на парламента, господин Отмар Карас, който ще поясни как сме се подготвили за нашата среща днес. Матинес, мене. О, скъпи приятелю Мартинес, дами и господа, аз също искам да се възползвам от възможността да ви приветствам най-сърдечно с добре дошли в Европейския парламент. Ние провеждаме тази среща, за да разискваме теми, които са наша обща отговорност. Например, преди няколко седмици в тази зала организирахме Европейска парламентарна седмица с гръцкото председателство и решихме да разглеждаме две теми. От една страна фискалния пакт и втората тема беше сътрудничеството в рамките на европейския семестър. Бяха разисквани тези два аспекта. Понякога ние организираме подобни конференции, но оставам с впечатлението, че не всички се намираме в едно и също положение. Има някои о, опити да се защитаваме един от друг. ние имаме обща демократична отговорност, що се отнася до кризата, до глобализацията, Що се, що се отнася до тази конференция, ние сме ви поканили, за да разгледаме една тема, която е наша обща грижа, както и тема, която вълнува всички парламенти, а именно как да укрепим парламентите като представителства на съответните граждани и как парламентите да играят по-силна роля в контекста на глобализацията. Считам, че само чрез укрепването позициите на парламента ние ще се умеем да се справим с кризите, с глобализацията, с въпросите на демократизацията. Парламентарният аспект е от изключителна важност за демокрацията. Така че имаме много общи неща. И нашата основна цел е да разгледаме ролята на парламентите в един европейски, световен, национален контекст, да дефинираме нашите роли. Ние действително сме представители на нашите граждани в процеса на вземането на решения, в който участваме всички ние. Разбира се, Правилата може да се различават за различните държави, но има много области, където имаме между правителствено, а не между парламентарно сътрудничество. Това се наблюдава много на ниво Европейския съюз, така и на национално ниво. Днешната конференция се надявам да разисква въпросите, свързани с общия подход, общите роли за целите на демокрацията в нашите страни, в е, Европа, в света, да направим нашия принос по-видим. На следващо място искам да подчертая, че остават 96 дни до европейските избори и е много важно да се осигури Много важно е да се е, осигури участието на гражданите. Има връзка между степента, в която Гражданите са запознати с ролята, която играят парламентите, влиянието, което упражняват парламентите, разбирането им за ролите, които а, имат а, членовете на парламентите. Всичко това може да ги мотивира в по-голяма степен да участват в изборите. Колкото по-наясно са с нашата роля, с нашето влияние, в процеса на вземане на решения, много по-висока е вероятността те да участват в изборите. Ще има по-малко популизъм, по-малко протести, ако хората са наясно с това. Тези въпроси, надявам се, да вълнуват всички, които сме се събрали тук в тази зала. Аз съм признателен, че генералният секретар на Междупарламентарния съюз, господин Андерс Джонсън, е сред нас и той ще говори пред нас, защото не говорим само за Европа, а за света като цяло. Имаме предвид глобализацията, участието на многостранните институции и прочие. Така че ние искаме да разгледаме бъдещето на демокрацията в глобален контекст, обмен на най-добри практики. Това е нашата цел днес. Нашите правителства са създали разлица между правителствени организации. Большинството от тях имат огромни секретариати, голяма бюрокрация, те са взаимовързани но някои са по-неформални по своя характер. Много от тези асамблеи или институции провеждат срещи, вземат решения, определят тона относно политиката за бъдещето. Всичко това има ефект върху хората. Когато говорим за националните парламенти, за Европейския парламент, понякога те искат да предопределят нашата работа в сферата на околната среда, военни намеси, интелектуалната собственост и прочие. Всичко това се определя в по-голяма степен от много правител... многостранни организации. Тези международни организации, разбира се, са необходими, имаме нужда от тях – и те допринасят за сближаването между нашите страни. Но тази глобална политика не трябва да в нея не трябва да участват само представители на правителствата, но и на парламентите, за да станат тези процеси по-открити, по-демократични. Трябва да работим паралелно, Нуждаем се от сътрудничество между националните парламенти, Европейския парламент и Международния парламентарен съюз. Всички те трябва да работят заедно. Ние сме избрани представители на нашите граждани и трябва да играем нашата ключова роля във вземането на решения. Неодавна зная, че в дейността на тези между правителствени организации беше включено и парламентарно измерение, но това не е достатъчно. Искам да благодаря на генералния секретар Йонсън за личния принос, който дава в отношенията ни на световно равнище. Това обединява парламентаристите, дава ни възможност да, да направим оценка на дейността на международните организации. Ние не винаги се нуждаем от нови механизми, а по-скоро да използваме по най-ефикасен начин на вече съществуващите механизми, за да можем да отговорим на интересите на гражданите. Колегата Мартинес спомена това преди малко. Аз разбирам, че вие трябва да да да си тръгвате. искаме да ви благодарим най-сърдечно за вашето участие. Надявам се, че вашият заместник успешно ще може да поеме функциите ви. Благодаря ви. Благодаря за всичко, което сте направили до сега. Аз съм за демократизацията, за укрепване на ролята на парламентите при вземането на решения. Все повече решения са трансгранични Имаме ООН, имаме СТО, имаме ЕЦБ, Г8, Г20. Те също вземат решения, но тези решения не трябва да се вземат зад закрити врата. Те трябва да бъдат под демократичен контрол. Искам да приведа един пример. Аз работя по доклад за оценка на работата на тройката тук в Европа. Нашите проучвания показват, че економическите решения действително трябва да се вземат трансгранично, но парламентите трябва да бъдат по-силно ангажирани в тази дейност. Понякога обаче ни липсват инструментите. Тройката беше едно извънредно решение и не беше предвидено в законодателството на Съюзът. Това е структура, която е междуправителствена. Затова ние тук трябва да говорим за демократичен контрол, за демократична легитимност, за спазване на хартата на основните права. Всичко това трябва да се отчита в работата на тройката. В бъдеще трябва да направим така, че всичко това да влезе в общностния подход. Ние не можем да вземем решение сега, но трябва да работим, да си извлечем полки от кризата, за липсата на демократичен дефицит, да преодолеем проблемите, които изпитват международните организации. Предстои ни още много работа, доста време ще измине преди да имаме пълна прозрачност и пълна отчетност. Така че пътят е много дълъг, но работата, която сме предвидели за днес, е да обсъдим променящата се роля на парламентите и ефекта на това върху нашата дейност, да сложим картите на масата и да видим по какъв начин можем да работим съвместно по по-добър начин. Говорим за 33 международни организации, да видим как те могат да се сътрудничат по-добре на национално ниво, на ниво Европейски парламент, какво можем да направим заедно, за да може да бъде чут в по-голяма степен нашият глас и как е, глобализацията да бъде въпрос, който да се обсъжда и на национално ниво как можем да направим оценка на решенията, които се вземат. И така, ние започваме сега един дебат. Ще разгледаме механизмите за сътрудничество, с какво разполагаме, какво можем да доразвием. До 12.30 ще изслушаме господин Йонсън, след това ще проведем дебат, след това ще обядваме заедно. Ермал Брок ще представлява Европейския парламент. Той ще бъде госоратор на обяда. Той е председател на Комисията по външни работи, отбрана и сигурност. И той също отговаря и за Конвенцията по правата на човека и Хартата за основните права. И така обяда ще бъде между 12.30 и 14. След това ще разгледаме парламентите, многонационалните организации на международни форуми, как да заемат по-челно място. После ще разгледаме и как да се осъществяват връзките между парламентаристите, какви световни парламентарни инициативи съществуват и Модератор ще бъде колегата Мартинес. Сега искам да дам думата на председателя на Междупарламентарния съюз, господин Янсен. Той има много интересно си вие, що се отнася до международното сътрудничество, дипломацията. Той е посветил много усилия. Той е посетил почти всички страни по света. Той винаги е присъствал там, където се случват важните събития през всички тези години. Той е бил 15 години върховен представител за беженците. От 1991 е в Междупарламентарния съюз. Той сега ще разгледа дейността на Междупарламентарния съюз. 1998 година той беше избран за генерален секретар на IPU и от тогава той на три пъти е бил преизбиран. И през пролета на тази година той трябва да напусне, но той ще продължи да следи събитията. Виждате колко а, дълга а, и интересна кариера има той в областта на външните отношения и парламентаризма. Читам, че той ще ни даде много информация в своето изложение. Имате думата, господин Янсен. Благодаря, господин Карас. It's working. Um, thank you very much. Благодаря много, господин Карат. Благодаря за вашите любезни уводни думи, с които ме представихте. Благодаря и на вас, господин Марсидес. А, така, малко се увлеках, когато получих поканата, започнах да записвам едно друго и накрая стигнах с едно много дълго, до едно много дълго съчинение за всички национални и международни аспекти а, а, прочетете го, ако искате. Аз няма да го прочета цялото, защото е доста дълго. Бях помолен да поговоря за ролята на парламентарната система в сегашният взаимно свързан свят и как може по-добре да се изправим с международните предизвикателства, за да може развитието на демокрацията да върви в крак с глобализацията. Но преди да говоря за това, ще кажа нещичко за глобализацията. Значи, аксиома е, е, че глобализацията донесе дълбоки промени в днешния свят. Вече няма, не е необходимо да правим разлика между вътрешни и външни работи. Повечето проблеми засягат всички ни. И много от тях е, са по същество е, чужестранни или външни. Е, е, няма смисъл държавите да действат сами. Вие знаете, че е, повечето европейски страни всъщност и не могат да действат сами в международен план. В няколко региони, особено в Европа, държавите речиха да интегрират своите пазари, економиките си и други отрасли, и други части на държавата. По дефиниция това значи изоставяне, макар и отчасти, на част от техния суверенитет и отдаването му на общи регионални структури. Това е различно от сътрудничеството между държавите в глобален мащаб. Държавите не са съгласни да отдават своите правомощия и участват на равни начала в международните организации. Тези организации са преди всичко международни форуми за преговори, независимо от това, че те провеждат и програми в страните в целия свят. По този начин се различават още повече различието между вътрешно и външно. Обаче това, което искам да кажа е, че суверенните държави остават ядрото на днешния международен ред, а външните работи, поне по теори... на теория, са е, прерогатив на изпълнителната власт. След тези уводни думи, нека кажа нещичко за еволюцията на интерпарламентарните структури. Организацията, която аз представлявам, Междупарламентарният съюз, беше създаден пред 100, преди 125 години. Това е, е най-старата, бих казал, първата международна политическа организация в света. И по много начини Международния парламентарен съюз е първият пример за многостранно действие. Целта му е да обсъжда различията между страните, като ги разрешава по мирен път, чрез политически диалог и компромис. Демокрацията не беше част от речника на МПС. Нито беше обсъждана на неговите първи срещи, но това би могло да бъде така защото без да се споменава изрично организацията, настояваше, че демокрацията трябва да бъде подкрепена и практикувана и в вътрешен, и в международен план, и в отношенията между държавите. В тези ранни години имаше малко междупарламентарни организации. Скандинавската парламентарна асоциация, създадена през 2007 година, и парламентарната асоциация на общността в 1911 година. Това бяха политически организации, които работиха в подкрепа на мера и международното сътрудничество. Те не бяха, нито пък желаяха да бъдат транснационални парламентарни асамблеи. Нещата останаха така по това русло до Втората световна война. След това станахме свидетели на нещо ново. Бяха създадени нови парламентарни организации и асамблеи. Много от тях съпътстваха създаването на регионални междуправителствени организации. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е добър пример. Тя бе създадена през 1949 година и беше една от първите нови организации за междупарламентарно сътрудничество. Други останаха така по-свободни в своята структура и бяха, имаха за цел подкрепа на определени цели или пък е, поощряването на междупарламентарното сътрудничество в различни региони. Имаше над 121 такива междупарламентарни организации. До края на, световната, на Световната война имаше 50 такива формални или неформални организации в целия свят. Във всеки регион имаше подобни междупарламентарни организации. Днес, 25 години по-късно, броят им се е отвоил. Най-новото преброяване през януари тази година показва, че има 121 международни парламентарни структури. И вероятно този списък не е изчерпателен. Половината от тях, или около 54, работят заедно с други международни междуправителствени организации. Ако 22 от тях работят официално, и разбира се, най-ярък пример е вашият Европейски парламент, но във всеки регион има подобни организации. Макар и не е такива подобна на вашата, много от тях са свързани с регионални или подрегионални процеси на интеграция. Останалите 32 организации работят по по-неформален начин. И те работят заедно с междупарламентарни структури, но не са нямат обязателно официални връзки, което им дава възможност да влияят на определени организации. Примерно Интерпарламентарната асамблея на АСЕАН е добър пример в това отношение. Втората най-голяма група се състои от така наречените парламентарни мрежи, неправителствени организации. Те се занимават с всичко, всички теми, всяка тема, която може да си представите, е част от тяхната работа. По образование, наука, култура, околна среда, здравеопазване, култура. Има организации, които се занимават с економика и търговия, въпроси на суверенитета, управлението и е, опазването на мира. И наред с това има други 30 организации, които е, са самостоятелни, официални междупарламентарни организации, асамблеи. Те включват такива като, например, Азиатската парламентарна асамблея, Арабския интерпарламентарен съюз, е, конференцията на говорителите на Г8 и включително и ние, Международния парламентарен съюз, влиза в тази група. Какво показва тази еволюция? Че има така много силно нарастващо значение на международен, международен план да се репликират демократичните структури за управление, които има в държавата. Има ли смисъл от това? Мисля, че отговорът е категорично да да се е, отдадат някои от е, правомощията на междуправителствени организации, да се е, прехвърли правомощия от националните правителства на Европейската комисия, например. И затова е важно да има Европейски парламент. И а, това става така, когато страните участват в регионални процеси на интеграция. Но в някакъв случай не е това. Докато международните, е, междустранни организации действат като е, форуми за премос, преговори, като, такива като ООН и СТО са най-добрите примери, е, те трябва да бъдат под демократичния контрол на националните парламенти, за да може те да бъдат от, отговорни, подотчетни и да, да имат преди това във всекидневната си работа създаването на транснационални парламентарни асембли според мен, няма особен смисъл, ако няма международна изпълнителна власт, която да ги държи отговорни. Те по този начин могат само да подронят правомощията на международните парламенти. Те ще струват доста много пари, които не са на лице днес. И не по-малко важно – е, те няма да може да отговорят на очакванията и а, е, а, е, ще, няма да опазят образа на парламентарната дейност а, изобщо и в частност. Дори когато Мартинес, господин Мартинес беше председател на МПС, той за първи път в историята организира а, световен среща на председателите на парламентите. Тя беше в, в, състоя в, в залата на Генералната асамблея на ООН и 150 председатели на парламенти издадаха обща декларация – е, за тях е, международните преговори са право на правомощие на изпълнителната власт, обаче те трябва да бъдат под контрола на парламентите. Предварителна консултация и съгласието на парламентите е особено важно. И след това споразумените трябва да бъдат ратифицирани от парламентите, а тези споразумения трябва да бъдат а, е, прилагани чрез публична политика, която трябва да се обсъжда в парламентите и финансира от тях. Значи какво заявиха те? Докато има правомощия, които се отдават на международните организации, трябва да се създават нови транснационални асамблеи. И това трябва да става на, на ниво с помощта на националните парламенти. Обаче как да постигнем това? Последната конференция на председателите на парламентите през 2010 година категорично потвърди това – е, че тяхното участие в международното сътрудничеството трябва е, да се корени в ежедневната дейност на националните парламенти. Те също добавиха, че МПС е международната организация, която е най-добре е, на която най-добре подхожда да изгражда подобно отношение между националните парламенти и ООН. Започнахме подготовката на конференцията за 2015 година. Групата на председателите на парламентите се сре в, в, в януари в, в централата на МПС и установи се, че тяхното мислене не се е променило. А, дали Европейският парламент а, а, участва в този дебат? А, вие говорихте на конференциите през 2002 и 2013 година, когато обсъждахме как най-добре да усъвършенстваме демокрацията в работата в Световната търговска организация. След няколко срещи вие заключихте, че най-добре е да се създаде интерпарламентарен процес, иницииран от вашият парламент и от националните парламенти. Неговата цел трябва да бъде да осъществява мониторинг на дейността на СТО, да поддържа диалог с правителствата, да улеснява обмена на информация и опит с националните парламенти в областта на международната търговия, а също така и да влияе на обсъжданията и дискусиите в СТО. Европейският парламент и МПС от тогава заедно свикват парламентарната конференция на СТО. Нещо, от което ние се гордеем. Днес ние имаме нужда. Ние се срещаме в, централата на СТО, разговаряме с представителите, преговарящите на страните и участваме в дебатите. Това е подходът на МПС по отношение и на е ООН. Е. Първата конференция на председателите на парламенти постигна няколко неща. Едното от тях беше споразумение на ниво държавни и правителствени ръководители, за да се осигури по-тясно сътрудничество между ООН и националните парламенти и да може това да се постигне с помощта на Международния парламентарен съюз. Ако видите последната резолюцията на а, Генералната асамблея на ООН, от май 2012 година, мисля, че видите ясно колко се е променило това взаимоотношение. Днес парламентите също участват в разговорите. Можете, ако искате, да участвате във всички нови органи, органи на ООН, създадени от 2000 година насам. И да имате пряк достъп до тях и да участвате във всички големи международни преговорни процеси. Ние също така работим с националните парламенти, за да може а, тези взаимоотношения да бъдат пренесени на национално равнище, т.е. да има преки контакти и отношения между ООН и неговите представители във вашите страни и вашите парламенти. Той е това от тези взаимоотношения са важни по много причини. Трябва а, да има национално участие в програмите на ООН. Някои смятат, че това не е толкова важно в Европа, колкото друга ден, но не е всъщност така. Националното националната съпричастност и участие трябва да мине през националните парламенти. Споразуменията на ООН няма да имате практическа полза, ако вие не участвате в тяхното изпълнение. Но за да стане това, вие трябва да ги познавате и трябва да се консултират с вас. Много от програмите, които се провеждат ООН, трябва да бъдат част от националните стратегии за развитие и да бъдат част от бюджета за да може парламента да осигури подотчетност и прозрачност. Може би считате, че това са само задачи на развиващите се страни, защото е, ООН е, присъства повече там. Но нека не бъркаме. Тези неща са важни и за европейските страни. Помислете си примерно за преговорите за борба с климатичните промени. Е, от тях се очаква през 2015 година да излезат с е, световно споразумение. Ако успеят, това ще бъде огромно постижение за всички страни, но ще има и съответната цена. И ние готови ли сме да се подпишем под празен чек? Националните парламенти, според нас, са е, краигълния камък на една международна система – която дава демократично участие, прозрачност и отчетност в международните организации. В това отношение сме постигнали напоследък голям напредък, но има още много какво да се върши. Според мен основното предизвикателство пред системата е свързано с вашите парламенти. Как вие можете да организирате най-добре вашата работа, за да бъдете ефективни, да най-общо искам да ви предизвикам да огледате много добре как работите, как сте свързани с, с международните преговори и програми. Имате ли намерение да играете някаква роля изобщо? Ако е така, трябва а, да сте наясно, че международните отношения и споразумения вече не са а, свързани само с дейността по външните работи. Те се случват в всяка област на човешката дейност и затова не могат да се, трябва да се включат света на външните работи в вашите структури и във вашия дневен ред. Именно това е задача, която вие трябва да решите. И искам да ви дам пример, който се отнася до всички страни в света, за да ви покажа за какво става дума колцина от вас знаят, че има програма за устойчиво развитие след 2015 година. Знаете ли какво съдържа тя? Е, обсъждате ли в своите парламенти? Е, провеждате ли контрол? Е, давате ли съответния принос към преговорите? Знаете ли каква е позицията на вашето правителство? Наясни ли сте, че тази нова програма ще се отнася за всички страни, т.е. и за вас? като фонова информация мога да ви кажа, че държавите приеха цели за развитие през 2000, 2000 година. Седем са тези цели за развиващите се страни и една за развитите, за да може да се търсят и съответните финансови ресурси. Това са така наречените цели за развитие на хилядолетието. Те ще приключат през 2015 година и тогава ще бъдат издигнати нови цели за устойчиво развитие и всички страни в света ще е, бъдат е, задължени или помолени да постигнат тези цели в е, близките 15 или 20 години. През последната година ние настоявахме пред парламентите активно да се занимаят с тази тема, да обсъдят е, в парламентите си, включително и в Европейския парламент, и да повлияят на съответния процес. Много ще ми е интересно да чуя какво правите вие. Знам, че в съвета на Европа се работи. Недостатъка при прилагането целите за развитие на хилядолетието е, е, че е, няма достатъчно представителство е, и надзор. Няма е, участие, няма прозрачност, няма ефективно реше... вземане на решение, няма контрол. И като цяло това е, накърнява така нареченото демократично управление, т.е. връзката между демократичните принципи Неустойчивото, ефективно вземане на решения и прилагане на съответните решения. От, такъв, е, от такава гледна точка демократичните принципи, ценности и институции трябва да подкрепят е, рамката за развитие след 2015 година. Тоест, не е достатъчно в новата рамка да говорим само за економически, социални и екологични стълбове на развитието. Трябва да говорим за принципите на управление и на демокрация. И рамката, която ще продължава новите цели, дава много възможности на вашите парламенти за работа. Там ще има конкретни е, коефициенти индикатори за измерване на прогреса ще има и съответния процес за събиране на данни. По този начин вие ще можете да очаквате, да искате от вашите правителства да се отчитат за това доколко са постигнати целите, под които те са се подписали. В такъв смисъл има смисъл да се съдържи една цел, свързана директно с демократичното управление – и да не се ограничаваме само до изграждане на капацитет и функциите на парламента. Дали ще се случи това, не знам, може би не. Но все едно трябва да има цел е, демократично управление, защото е, държавите все още не са осъзнали реалността. Факта, че е, демокрацията трябва да влезе в международните отношение и това означава по-голям ангажимент на националните парламенти и в международното вземане на решение. И за да приключа, мога да кажа, че има още много да се работи за, включване, за подобряване на политическото представителство вътре в нашите страни. На международно ниво ние имаме работещ модел за политическо представяне, за, за работа по международните предизвикателства – това до голяма степен е модела на европейското сътрудничество. Вашия парламент трябва да поставя под въпрос доколко значими са съответните политики да ги извежда на международно ниво. Вие е, рутинно обсъждате е, тези теми, е, давате инструкции за преговори на вашите министри, когато се договаря европейското законодателство в Брюксел. И а, е, така ви призовавам да използвате този принцип и на глобално ниво. Считам, че Европейския парламент може да направи много повече и в е, Междупарламентарния съюз. Надявам се, че е, вие е, така скромно мога да кажа, че изпускате всъщност една възможност от това, че не сте по-активни в Междупарламентарния съюз. Смятам, че има достатъчно потенциал демокрацията да се движи крач, е, ръка за ръка с международните процеси, защото тя не иска нищо допълнително като институции. Просто вашите парламенти, там където са правомощията, трябва да се приспособят и да вземат много по-активно участие в международното сътрудничество. И е, целите за устойчиво развитие за след 2015 година са един много спешен и много важен е, тест в този смисъл. Благодаря. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Джонсън. Сега започваме нашия дебат. Първият ни въпрос е от е, господин Серджо Сузапинто от Португалия. Благодаря. В е, националните е, парламенти Ние обсъждаме тези теми. Аз много се радвам сега, че виждам толкова приятели тук. Господин Карас участва и в е, тройката и мога да кажа, че е, нямаше много възможности за ефективен демократичен контрол на дейността на тройката. И вашата работа, господин Карас, всъщност осветлява е, капацитета на националните парламенти да координират тези дейности. Що се отнася до европейският проект, ние се присъединихме към общата валута с убеждението, че тя ще даде развитие, но в някои страни членки всъщност се случи обратното. националните е, правителства загубиха част от своите прерогативи. Едината валута беше полезен инструмент за постигане на целите на европейския а, е, проект. И успяхме по някакъв начин и да овладеем финансовите пазари, но за съжаление целите, които бяха поставени, не бяха постигнати. И ние, както и останалите е, страни, е, отдадохме част от суверенитета си, но е, какво се случи след това? Изгубихме някои елементи от с влизането си в общата валута изгубихме е, много важни е, механизми за защита на нашите интереси в контекста на кризата. И е, съответно европейската реакция към тази криза политически и от е, демократична гледна точка не бяха подложени на контрол и е, за това има и толкова отрицателни реакции. Е, политиката на Португалия се опитва да възстанови доверието в пазарите – това диктува всички е, избори, които правим в економическата и социалната сфера. В е, Португалия се извършват някои мерки, не само в Португалия, в Гърция, социалния и економически, които са изключително тежки. Има и сериозни критики в това отношение. Защото ние търсим единствено да има а, доверие в пазарите, но не мислиме за доверието на гражданите. И затова бих а, казал, че Европа не, не успя. Тя изведе на преден план а, пазарите, пазарните съображения и суверенитета на Европа вече се изразява в суверенитет на пазара, не суверенитет на националната държава. Това създаде и пропаста между гражданите и политиците. Затова и се надига крайната дестица и други радикални сили. И ние трябва да дадем ясен отговор е, за това, че имаме сили да действаме. Няма никаква възможност да се постигат целите без демократичен контрол. крайната десница ще е, нанесе сериозни щети на изграждането на Европа при следващите избори. Те ще се разраснат, а това е колективен провал на общия проект. Ние ще загубим демократичната си устои, защото се подаваме на изискванията на пазарите. Ние не можем единствено да търсим доверие в пазарите, искаме доверие и в демокрацията. Следващия оратор. Thank you very much, Chair. Госпожа Крето, благодаря, господин председател, господин Карас. Благодаря също на а, господин Мартинес. Благодаря за организирането на тази среща. Радвам се, че отново съм тук. Този път в качеството му на член на Румънския сенат. Искам да ви отправя още едно предизвикателство, допълнение на казаното от колегата от Португалия. Един песимист е само един много добър оптимист, както се казва. Можем да се съгласим, че ние сме навлезли в един порочен кръг. Имаме много институции, много организации, включително парламентарни асамблеи, но много малко политики на глобално ниво, които могат да решават глобални въпроси. Неформалните мрежи стават все по-силни, но официалните глобални институции стават все по-слаби. Асамблеята на ООН отдавна не е такъв фактор. Темата на днешната конференция сама по себе си показва, че ние се чувстваме неудобно, че няма достатъчна легитимност това слабо глобално действие. Парламентите бяхме уловени между две противоположни сили. Има всички тези институции, организации, економически фактори, които участват в неформални формати за решаване на глобални проблеми. Те изобщо не искат контрол, те не искат да споделят информация с парламентите, поне когато става дума за неформални срещи, за контрол. Контролът тогава не върши особено работа. От друга страна забелязваме, че се появяват нови движения на пряка демокрация. За съжаление обаче тези движения те не гледат на нас като достатъчно представителни, за да можем да защитим в достатъчна степен световните блага. Националните парламенти трябва да имат своето място. Економическата власт се опитва да подкопае политическата. Все повече гражданите има чувство, че живеят на един пазар, а не в общество. Мисля, че Щеглиц е прав, когато казва, че а, функциите на СТО или МВФ а, никога не са били толкова важни и доверието не е било никога на такова ниско ниво. Имам един въпрос към вас. Дали е възможно да създадем световно демократично управление, без да дефинираме какво, какъв е смисъла и как да защитим глобалните блага. Екологист, еколозите лансират е, околната среда като такова обществено благо, но също можем да четем, че и мирът е подобно благо. Така че ще оставя останалите ми въпроси за следващата част на този дебат. Благодаря и онлайнен има думата. Член на Европейския парламент. Благодаря много а, Отмар Карас, а, Мигел Ангел Мартинес. Радвам се, че а, участвам в тази важна конференция. Ние сме учили заедно в колежа в Брюч. Благодаря ви за вашата работа, която беше изключително успешна. Въпроса за парламентарната демокрация за нас е нещо много важно. Тук провеждаме среща между националните парламенти и Европейския парламент в момент на динамично развиваща се глобализация и мисля, че имаме общ интерес. Искаме да защитим общите ни ценности. През идните десетилетия ние ще констатираме, че става дума за дискусия по въпросите на ценностите, което ще се отрази и на дискусиите ни за историята, за културата на Европа и как да защитим тези цели. 21 век ще бъде много по-различен век от 19, когато се създаде Интерпланетарния съюз, много по-различен от 20 век също. Сега имаме много повече възможности, но има и много повече проблеми въпроса с НСА. Виждаме колко големи са предизвикателствата, свързани с информацията и трансфера на данни. Не само, че се слуша това, което ние казваме, но и това, което казват фирмите, дори това, което казва държавата. Ние а, за това държим много на защитата на данните, както е предвидено в Хартата на основните права. 7 милиарда души, живеещи на нашата планета, трябва да могат да комуникират помежду си. И политиката не е само въпрос на правителствата, но и на народите. Имаме глобални движения на ниво граждани, които се развиват понякога с добри намерения, друг път не. Ако гражданинът е суверенен и имаме представители на гражданите, които допринасят за формирането на обществото, тогава парламентарните асамблеи трябва да играят важна роля, но знаем, че това не е така, защото се набляга твърде много на технологиите, има доста пари в света. Видяхме по време на кризата, че хедж фондовете, различните финансови институции също могат да движат нещата в света. За съжаление, има бедност в много части на света. Религията излиза на преден план на много места и за това трябва да видим как политиката да вземе отново водеща позиция какво се случва на регионално ниво, на нашия континент, какво се случва в света като цяло. Необходимо е да имаме много по-широко участие на парламентите. Те да играят много по-значима роля. Днешната и други подобни конференции целят постигането на по-добра координация между държавите от Европейския съюз, парламентите на тези а, е, страни, също между парламентаристите да има по-добра координация при определенето на приоритетите в а, е, работата на международните а, е, форуми, календара, дневния ред и прочие. Има развитие в ОНЕ. Това е положително, защото това е свободна организация и тя трябва да се развива. И световните блага могат да бъдат обсъждани само на ниво ООН. Е. Но бих бил малко по-амбициозен. Считам, че постигнатото е много, но трябва да хвърлим поглед към бъдещето и тогава ще констатираме, че направеното не е достатъчно. Имаме статут на наблюдатели. Други също имат такъв статут. Господин Йонсен каза, че парламентите са представени в ООН, но тяхното участие е сведено само до присъствие и до много малко влияние. Ние трябва да помислим за следващата стъпка и на определен етап да имаме предвид, че бъдеще не трябва да има само а, Генерална асамблея с участието на представители на правителствата, една истинска парламентарна асамблея, заедно с а, а, Съветът на Европа, където имат парламентарна асамблея от 1949 година. Проблемите в света обаче ни карат а, да гарантираме демократичен контрол от страна на парламентите и това трябва да стане и на равнище ООН. Благодаря много. Имаме още някои проблеми, предизвикателства, които бяха поставени в първите изказвания, за да видим какви са мерките, координацията, как могат да се подобрят нещата. Господин Карнец от Латвия има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се върна към нещо, което бе казано в началото. Ниското участие в изборите за Европейски парламент. А, може би това е отражение на нашата дейност, но още повече отразява неразбирането на нашите избиратели от това, което прави Европейския парламент и как той се различава от работата на националните парламенти. Избирателите все по-малко разбират колко пряко отношение има работата на Европейския парламент към техния живот – Медиите обикновено спират вниманието си главно на отрицателното и подхранват скептицизма по този начин. За много Европейският съюз и Европейския парламент като че ли съществуват само в Брюксел и са отделени от света. Аз съм председател на Комисията по външните работи в Латвийският парламент. И след създаването на Европейската служба за външна дейност, възникнаха въпроси как нашата външна политика ще се съчетава с външната политика на Европейския съюз. Мисля, че последната година показа, че Международният парламентарен съюз може да играе голяма роля. Ролята, ролята на външната служба, службата за външна дейност и в Ирак, и в Косово показа колко много тя може да направи. Латвия е току-що се присъедини към еврозоната и много гладко премина нашия преход към еврото. Сега възниква въпросът, ако дадем по-голяма част на нашия суверенитет, като част от общата парична политика на еврозоната, как ще се отрази това на отношението и балансът между националната и европейската политика? И накрая искам да се върна към названието на тази конференция. Глобалното управление е нещо, което така плаши много хора. Мнозина мисля, че това значи намаляване на местната и, наци... местния и национален суверенитет и на ролята на държавата националната държава. Трябва да мислим глобално и да действаме локално. Подкрепям тази сентенция. И трябва да видим какво парламент може да направи, за да помогне на живота на местно равнище. Тоест има много предизвикателства, при които е изправен и Европейския съюз, и нашите страни, пък и националните парламенти, които трябва да продължат да информират, да образоват нашите избиратели, е, да обясняват, че това, което става в Брюксел, пряко засяга техният живот, всекидневния им живот. Може да им помогне, а може и да им попречи. Това е едно от големите предизвикателства, ако искаме по-масово, да има по-масово участие в изборите за Европейски парламент. Благодаря. Благодаря. Господин Карлос Суиньо от Европейският парламент. Благодаря, господин председател. Дами и господа, членове на Европейският парламент, приветствам вас и представителите на националните парламенти, всички, които участват в това заседание. Лисабонският договор промени радикално балансът на силите в Европа. Правомощията на комисията, правомощията на Европейския парламент бяха уравновесени, но настъпи и една, едно усилване на междуправителственото измерение не само а, съветът, но и другите организации се промениха в резултат на този договор. договорът трябваше да укрепи националните парламенти, но не го стори достатъчно. Националните парламенти а, не успяха като че ли да усилят, увеличат а, да използват увеличени си правомощия за контрол. И така. Някои страни поставят по въпрос някои от основните принципи на Европейския съюз. Разбира се, има инстанции, за които се смята, че трябва да взимат решенията, а, а гражданите а, имат по-малко права, като че ли. Впечатление, остава впечатление от гражданите, че Европа обаче не решава много от важни въпроси, много от техните въпроси и че нейната дейност не се отразява на практическите страна на техния живот. Не влияе преко върху този живот. Разбира се, Европа е приела своя стратегия, стратегия, които много страни като че ли не разбират. В много отношение става дума за самобичуване. И за това трябва да се отговори на следния въпрос. Как да укрепим ролята на националните парламенти? Защото именно националните парламенти са в състояние да контролират по-ефективно националните парламенти изпълнителни органи, правителствата. Именно те а, могат да имат влияние върху за решенията, които се взимат на европейско равнище, именно те могат да помогнат на сътрудничество между държавите и с сътрудничество с Европейският парламент. И както казват португалците, има един въпрос, от който не можем да избягваме. А именно, отношението на границите, на гражданите към реалната власт в Европейския съюз. Португалските граждани, с които аз често разговарям, мислят, че практика да, е, да е демокрация но контекст да е само Много, те смятат, че е много трудно да се действа на равнището на Европейският парламент. И че вероятно трябва да се върви към федерация на държавите и трябва да видим доколко нашите държави, нашите граждани се интересуват от един подобен проект. Сега господин Константинос от гръцкият парламент. Благодаря, господин председател. Истина е, че кризата промени начина по който хората разглеждат и възприемат ситуацията в Европа. И това, разбира се, има значение и за политиците. Защото те показаха, че като че ли економиката ги води за носа. А ролята на националните парламенти от своя страна е да взимат економически решения, които получават политическа а, окраска. Националните парламенти в страни, които понесаха тежестта на кризата, станаха свидетели на увеличаване на пропуста между бенефициенти и платци. И всичко това е, въздейства върху, повлия на общественото мнение. И, и, и това е, е въздействието, това е и фактът, с който ние трябва да се съобразяваме в предизборната ситуация. Създаването на комисията Карас и вашия доклад за работата на тройката, като че ли помогна за преодоляване на този отрицателен климат, помогна за едно по-благоприятно отношение на европейското обществено мнение към тази дейност. Мисля, че вие казахте, че колкото повече гражданите знаят за Европа, толкова по-масово ще бъде участието в, в, в, в изборите за Европейски парламент. Ще кажа, че не споделям това. А, може би гражданите ще гласуват, но не обязателно ще гласуват като а, убедени европейци. Може да глас, техния глас да бъде с отрицателен знак. Истина е, че сега климата е по-етноцентричен, ако можем така да кажем като че ли и хората, и страните е, се затварят повече в себе си. И това е резултат на кризата. Вижте, Швейцария ниска безработица, положителен економически растеж, но въпреки това наблюдаваме е, обръщане към себе си, затваряне в себе си. Този факт е много интересен. В страни по-тежко пострадали от кризата, крайната десница увеличава популярността си. Аз нямам въпрос. Това, което казвам, са по-скоро коментари но вероятно то може да бъде свързано с въпроса какви положителни стъпки може да предприеме Европейския парламент, които да имат положително въздействие върху поведението на нашите граждани и как по-добре да организираме адхок структурите, такива като тройката, например. Съществува вече регулаторна рамка, примерно регламент 471, 472 за задлъжнелите страни, но трябва да помислим как да реорганизираме тази работа, включително и международните форуми. Защото тези форуми взимат много важни решения, които националните парламенти трябва да привеждат в действие, но няма като че ли надзор над дейността на тези институции. Мисля, че тези инициативи са много важни. Не знам какво е положението в Ирландия, Португалия и други страни засегнати от кризата, но наличието на доклада Кара за тройката наистина промени имиджа на парламента. Благодаря. А сега от Ирландския парламент. Благодаря. Благодаря. Много съм доволен от своето присъствие днес тук. Благодаря ви за организирането на тази среща. Ако мога да продължа думите на моя гръцки приятел Константинос. Много съм впечатлен от това, че говориме за демокрация, за изборна активност. Господин Мартинец каза, че хората не са щастливи, че се притесняваме от това, че ще има ниска изборна активност. Но е, въпросът е, когато хор, отиват хората да гласуват, доколко те са ангажирани, не е дали са щастливи или не. В Ирландия най-голямата изборна активност беше е, преди три години. Точно когато започнахме да изпълняваме собствената си програма за спасяване. Също е, референдума за договора за фискална стабилност – и там имаше висока изборна активност. И каква е разликата с Гърция или други страни? Сега хората, когато бяха запитани какво е мнението им за договора за фискална стабилност, ние, поне някои от нас се надяваха, че няма да има референдум, но над 60% от гражданите всъщност се оказа, че е, подкрепят този договор, т.е. подкрепят решенията на тройката, т.е. хората бяха съпричастни, ангажирани с е, програмата за спасяване. Е, огромен дебат се проведе в страната, включително и с социалните партньори. И това, откакто е, през 20-те години бе създадена нашата държава, беше най-трудното решение, което ни се налагаше да вземе. Така че, може би, на европейските избори ще има а, ниска изборна активност на въпроса е колко ще са ангажирани гражданите. Е, преди е, една седмица се проведе интерпарламентарна седмица. Много хора се изказаха и изказаха се различни позиции и становища. Разбира се, не се взе никакво решение, нямаше и опит да се вземе решение. Така че, ако можем ние да развием тази междупарламентарна, интерпарламентарна седмица е, като форум на европейския семестър или европейското полугодие и да изготвяме препоръки, това ще е добре, защото мисля, че политиците винаги подценяват електорат. Те самите знаят какво е важно, но не е, е наша работа да казваме на хората какво е важно. Е, нашата работа е институциите, които се занимават с тези въпроси, да ангажират повече гражданите. През май ще се проведат и европейски и местни избори в един и същи ден. И е, хората, когато отиват да гласуват, е, правят своего рода референдум на работата на правителството и е, след това по, по, гласуват по политически убеждения. И много, много малка част от е, неговото, е, от тяхното решение как да гласуват е дейността на европейските институции. Защото когато хората гласуват, те мислят за себе си. Е, те носят, така да се каже, националната си фанелка. когато гласуват за европейските избори, те мислят за себе си. И ако не са доволни, може би много по-голяма е вероятността да гласуват. А също, за да ги окоръжим да гласуваме, трябва да се върнем към основните неща. Да учим още децата в училище. Нашите изборни системи са много различни, но много често се срещам с хора, които даже не са наясно как и защо гласуват. И накрая, ако изборите се проведат е, днес, аз е, няма да мога да гласувам в моята страна. И в един глобализиран свят този въпрос трябва да се реши, защото хората пътуват много. Трябва да имат възможност да гласуват и в друга страна. Това е нещо, където бихме могли да внесем подобрения. Благодаря. Една глобална система за гласуване. Това, ли е, това е вашата идея. Сега господин Крех. от Малта. Благодаря. Уважаеми господа заместник председатели на парламента Мартинес и е, Карас, искам да ви благодаря за организацията на тази среща. Искам да благодаря и на генералния секретар на Междупарламентарния съюз Джонсън за неговата презентация. Темата е изключително важна и е много добре да обсъдим точно сега. Но, както се очерта и в дискусиите тук, ние сме свидетели как многообразието може да подсили и ролята и на националните парламенти с прилагането на политики не само за създаване на економически богатства, но и социални придобивки. Друга интересна тема е глобализацията. Ние живеем с това явление всеки ден. Ние живеем в един свързан свят. Дори само от дигитална гледна точка. В моята страна, Малта, глобализацията не се отразява толкова много. А влиянието на много странните отношения ни за, засяга много по-директно, чисто пропорционално. Отново заради размера на страната ни, която е много малка. И международните форуми могат да имат по-активна роля за живота на хората, това е много е, важно, самото осмислене на факта, защото ако ние не сме наясно, че те могат да го правят, по този начин няма да имаме и доверие в тези институции. И в такъв смисъл ще се отнеме смисъла на съществуването на международните институции и парламентаризма. Т.е. ще се създаде безразличие към политиката, съответно и към гласуването на избори. В такъв смисъл трябва да помислим как тези многостранни е, асамблеи да включат и националните парламентаристи, без да се отнемат националните прерогативи, без да се нарушава принципа на субсидиарността. всъщност ние по този начин можем да хвърлим един мост между различните политически програми на, на различните нива, на наднационалните многостран... ниво, на европейско ниво и на национално ниво. И това сливане или това свързване на тези нива следва да даде е, за резултат е, не толкова различия, макар че е, нещата, които се дискутират на различни нива, имат различна степен на връзка с интересите на гражданите, но по този начин ние ще намалим е, недоверието, нежеланието на хората да съдействат, да работят с политиците. И следва да изготвим на трите нива едни много конкретни, прагматични програми, реалистични и в, от гледна точка на економически им измерения, така че да излезем с една платформа, която да дава реални практически отговори на всички предизвикателства, с които се сблъскваме. Благодаря. Петима гости още са дали заявки за участие, но тъй като имаме ограничения на времето, е, давам думата на нашите оратори от трибуната. And, uh... Господин Йонсен, не знае дали ще мога да отговоря на всички въпроси. Забелязах, че мнозина от вас наблегнаха на недостатъчната избирателна активност в парламентарните избори. Това е безпокойство на всеки парламентарист в света. Непрекъснато се извършват проучвания на общественото мнение по региони и навсякъде резултатите са еднакви, показващи, че парламентите, институциите, хората работещи в тях са с най-низко доверие. Има доста изследвания, защо това е така. Разбира се, няма един единствен отговор. Има неща, които могат да се направят, за да се подобри ситуацията, но има случаи, когато нищо не може да се направи. И това е свързано с, с самия характер на политиката. Когато започнете една кампания, вие го правите, за да спечелите гласове. Вие имате програма, имате платформа, вие правите обещания, как да постигнете определени цели и съвсем естествено е да не може да постигнете тези обещания. И ако година след година казвате на гражданите, ние ще направим промяната и гражданите виждат, че това не се случва, тогава съвсем естествено е хората да си мислят, че не сте много сериозни. И за това трябва да помислим по-скоро какво е посланието, което трябва да отправим към гражданите. И тук искам да се спра на въпроса за релевантността, колко релевантни сме ние за гражданите. Преди няколко години нашата организация реализира един двугодишен проект и сравнихме гледните точки на гражданите и на депутатите относно техните взаимоотношения. Констатирахме, че гражданите питаха депутатите какво правите за мен. Тях не ги интересува какво правят за общата политическа насока на страната, а какво какво правите вие за мен, господин а, Джонсън? Ние искаме работни места, имам образование за децата ни, искаме здравеопазване за семействата ни. И затова депутатите трябва да се доближат максимално до своите гласоподаватели. Не знае дали това е така за вас, но депутатите установяват все по-често, че прекарват повече време за решаване на проблеми на гласоподавателите си. Именно това очакват гражданите от тях, но знаете, че има ограничения доколко добре може да реагирате на проблемите на конкретен гласоподавател. Когато а, депутатите трябва да реагират, те трябва да направят така, че да гарантират по-голяма прозрачност на своята дейност, гражданите да знаят какво точно правят те в парламента. Освен това, Гражданите трябва да могат да дават своя принос за това, което се прави в парламентите. Има държави, а, чрез интернет или други средства, да събират предложения от гражданите за коригиране на законодателни актове, които се дискутират в парламента. Има комисии, които разглеждат тези предложения на гражданите, за да видят каква насока биха желали гражданите да бъдат коригирани тези закони. Новите технологии предлагат огромни възможности да се отчитат гледните точки на гражданите. Така нашите институции ще станат по-релевантни за гражданите. Искам също да се спра на въпроса за глобалното а, срещу националното. Някои вече коментираха тези въпроси, че е необходимо да се внесе повече демокрация в международните преговори. Няма спор, че всички искат едно и също. Ние всички поне говорим за едно и също, но трябва да имате предвид, че има огромна съпротива защото става дума за това да се премахне нещо, което е бил начин на сътрудничество между държавите с столетия наред. Аз пътувах с група председатели на парламенти в ООН. Имахме кратка среща с посланици за конференцията на председателите на парламенти, която предстоеше след обед. И имаше един представител една страна и той обясни какво ще се случи точно. Говорихме колко важно е, е тази конференция и че основната ни цел е да се внесе повече демократичност в работата на ОНЕ. В края на дебата посланикът посланникът на този, който се изказа, каза, разбира се, да, ние искаме да бъдете тук, стига вие да говорите това, което говорим ние. Мисля, че това е симптоматично, защото това е междуправителствена институция и правителствата не биха искали да настъпи в скоро време промяна. И затова считам, че ние трябва да действаме стъпка по стъпка парламентите трябва да участват в работата на ООН, ако искаме да сме фактор при ам, решаване на въпроси, свързани с метра, трябва, а, света, а, в, за мира в света, трябва да а, имаме а, място в а, комисията, която разисква тези въпроси в ООН. Има множество начини, по които можем да участваме, както в рамките на периодичния преглед по правата на човека. Така че може да ги използвате. Много от възможности съществуват за по-широко участие на парламентите. Ja, herzlichen Dank. Председателят, благодаря ви. Преди да реагирам на отделните а, бележки, мога да се спра на някои от въпросите, които поставихте по-рано. Господин Рикардо Паписта от Португалия също поиска да вземе думата. Добър ден, уважаеми колеги! Винаги е удоволствие да бъда в Брюксел. Искам да ви благодаря за тази възможност да водим този толкова важен дебат за държавите, за Европейския съюз, както и за управлението в световен мащаб. Не бива да пренебрегваме важността на членовете на португалския парламент. Ние ясно да подчертаем, че имаме много важни послания. Едно от тези послания е, че не трябва да се допускат отново същите грешки. Господин Карас говори за извличане на полуки от кризата, за дейността на тройката и от всичко това трябва да се извлечем необходимите полуки. Европейският парламент не трябва да допуска подобни грешки. Има меморандум, който може да помогне, но имаше занижаване на цифрите, които бяха представени. Ние искаме да се решат економическите финансови аспекти но трябва да държим сметка как всички тези мерки ще се отразят, да речем, в сектора на здравеопазването. Имаше реформи, но за съжаление те не доведоха до трайни резултати. Действително, не бива да се отказваме от своя суверенитет, но следва да имаме предвид, че Португалия е економика, която може да даде своя принос. Ние не сме економика, която не функционира добре. Трябва да се извлечем полуки, но това може да стане като направим анализ на решенията, които са се отразили на европейско, на световно ниво, да видим кои са грешките, които не бива да се повтарят. Днешният дебат е интересен, защото искаме да видим защо искаме по-активна роля на международните организации. Ние приемаме бюджети на национално ниво. Също решаваме какви да бъдат средствата, които да се заделят за участие в международни организации. И при вземането на решение ние имаме да играем роля. Трябва да предвидим бюджетни средства за избора, който правим. Това не е винаги лесно да действаме на национално ниво, но трябва да присъстваме и програмите на международните организации трябва да отговарят на реалните интереси на гражданите от нашите държави. Тези интереси трябва да бъдат защитени както национално, така и на световно ниво, което не винаги се получава. Аз работих в рамките на ООН, на СТО, знае как действат те и знае, че акцентират върху финансовите аспекти, а не толкова върху решения, които отчитат основните аспекти на програмите ни. Трябва да предвидим механизми, които не допускат да се пренебрегват мненията на националните парламентаристи. Ние трябва да имаме по-засилен контрол върху дейността на международните организации. Благодаря. Сега давам думата на бившия комисар и сега член на парламента, господин Ласло Ковач от Унгария. Много благодаря, господин председател. Най-напред искам най-сърдечно да поздравя Европейският парламент за тази инициатива. Също така искам да благодаря Мартинес и Карас за техните блестящи уводни бележки и искам да благодаря и на господин Андерс Джонсън за неговите интересни изказвания. Очевидно, главният въпрос е глобализацията. Това е един обективен процес, дали ни се иска или не който не може нито да бъде спрян, а, нито върнат назад. А, значи, как влияе той върху сигурността и стабилността? Свидетели сме на военни конфликти, економически и финансови кризи, бедност, глад, епидемии, главно в третия свят. Те стават все по-вече глобално явление. Глобалните предизвикателства не могат да бъдат посрещнати чрез национални мерки. Глобалните проблеми могат да бъдат решавани само от съвместни действия на всички правителства. Следователно, задачата на парламента, както знаем, е закон, да законодателстват, но също те, така те са части от системата на а, контрол и баланс, а, чрез която те контролират изпълнителната власт. Те представляват своите избиратели. Те представляват техните желания, въжделения и амбиции. Разбира се, те представят различни политически течения разпределението на правомощието между правителствата и парламентите, тяхните отношения и тяхното сътрудничеството на национално равнище трябва да бъде модел за междуправителствените и междупарламентарните организации. Националните парламенти и интерпарламентарните организации напоследък играят все по-голяма роля в международните отношения – националните правителства и междуправителствените организации трябва да продължат да стимулират този процес. Европейският съюз е една специфична общност е, за демокрация, е, върховенство на закона и опазване на човешкото достоинство. И една от причините, поради които Европейският съюз може да изпълни своята мисия – състои в неговата, самата негова структура, съвета, парламента и комисията. Тази структура дава възможност на Европейския съюз да играе все по-голяма роля в глобалното управление. Това е убедителен довод в полза на привличане на всички международни организации, включително и ООН, в междупарламентарната дейност. Този въпрос не е нов, но трябва да продължим да настояваме за това. Глобалното, глобалното управление трябва да отговаря на редица критерии. Първо, то трябва да бъде демократично. Това управление. Европейският съюз и неговите институции. А, и то в последно време дават красноречив пример в това отношение. Ще се спра на три важни въпроса свързани с това. Драматичната финансова и економическа криза през 2008 и 2009 година беше породена до голяма степен от липсата на демократичен контрол над финансовите пазари. Економическата общност изисква общо економическо управление. Това първо. Второ, Арабската пролет помете тоталитарните режими. А тези страни имат добри економически отношения с редица европейски страни. Но арабската пролет дава възможност да излечем важна полука. Политическа стабилност, възоснова на недемократична власт е винаги временна. В бъдеще Европейският съюз и неговите цени членки не трябва да дават приоритет на економическите императиви, а на споделените ценности на демокрацията. И трето, през май предстоят избори за Европейски парламент. Европейският парламент и националните парламенти, в които са представени различни демократични политически партии, трябва да водят много интензивна кам... предизборна кампания, за да може участието в изборите да бъде колкото може по-масово и да се намали въздействието на евроскептичните и антиевропейски сили, които са винаги антидемократични. Благодаря, господин Ковач. Следващият оратор господин Игос Кименос от Латвия. Благодаря, господин председател. Е, искам да се позова на писмото покана, което получих за тази конференция, в което се съдържа същината на това, което трябва да обсъдим тук. Глобалното управление не трябва да бъде оставено само в ръцете на правителствата и дипломатите, а в него трябва да участват гражданите чрез своите избрани представители. Това писмо е подписано от господин Карас и господин Мартинес. И, но обаче преди да засилим ролята на националните парламенти, а, трябва а, самата тяхна дейност да протича на по-високо равнище. Могат ли националните парламенти да станат активен участник в международната дейност? Активното участие на парламентите трябва да участва в, на, международно равнище, национално равнище в взимане на решения, които имат международно въздействие. Националните парламенти трябва да бъдат укрепвани като им се даде възможност да въздействат на решенията на правителството на национално равнище, особено когато тези решения са свързани с европейски проблеми. Междувременно, националните парламенти не трябва да поставят извън процеса на взимане на важни решения, които а, са съдбовни за Европейския съюз ще подкрепя този извод чрез следната иллюстрация. Процеса на присъединяване на Латвия към еврозоната, който приключи в началото на тази година. Миналата година, през пролета на 2013 година, само една трета от нашето население беше в полза на възприемането на еврото от Латвия. До края на декември миналата година вече близо 50% бяха за еврото. Не се знаеше точната цифра, но нямаше инструмент в латвийското законодателство, който да задължава латвийският парламент да провери дали гражданите на Латвия наистина са в полза на възприемането на еврото и така, че то да замести националната валута. Само правителството се занимаваше с този въпрос и то а, взе решението. През предишните години парламентът на страната въздействаше върху вземането на решения, но пак ще кажа, главното беше решено от правителството самостоятелно. Затова искам да попитам как, как, какво да очакваме от националните парламенти, когато става дума за тяхното участие в, в националният политически живот? Компетентни ли са тези национални парламенти да взимат подобни решения и да участват в асамблеите, които бяха споменати тук? Според мен е необходимо да имаме система на арбитраж и оценка на дейността на националните парламенти, преди да ги участ... поканим да, да взимат участие в взимането на решение на национално равнище. Не, не трябва да смятате, че съм особено консервативен но а, участието на националните парламенти а, трябва да започне на национално равнище. Европейският съюз обаче може да помогне националните парламенти а, да а, се възползват от правомощията си и участват в този процес пълноценно. Благодаря за изказването. Господин Хосе Моралес от Португалия. Много силно представителство от Португалия. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че господин Янсен много добре очерта несигурно нещата, в които се колебаем ние можем да засилим сътрудничеството, можем да търсим начин за използване на модерните средства за комуникации, защото процеса на сътрудничество е много важен. парламентаристите от цял свят могат посредством информационни технологии да получават, например, новости, да бъдат във връзка. И е, в момента Ние наблюдаваме явления за, на глобализация, примерно в борбата с екологичните промени, защото да, в 21 век се намираме, но не сме отбелязали кой знае какъв напредък в областта на економиката. И то по причина на финансовите пазари, защото там имаше много сериозна намеса. И е наистина невероятно колко, колко щети бяха нанесени на национално ниво. Европа с много големи затруднения се бори с данъчните обежища, а те са ключов момент от проблема. Знаем, че има много мерки, но те не могат да се прилагат. Испания, Португалия са ангажирани в борба с подобни явления. Не знаем, че мнозина трафиканти и занимаващи се изпиране на пари е, живеят в нашите страни и е, гра... а държавите не правят нищо, а гражданите не са идиоти. Те много добре виждат тези неща. Господин е, Джонсън е, зададе въпроса дали ние всички заставаме на едни и същи становища, дали всички се намираме, е, сме ориентирани в една и съща посока. Да, ние реално пътуваме в тази посока, но едни пътуват първа класа, други втора, трети са в спасителните лодки. И има хора, които пътуват в добри условия, други в мезерия. А, така че не трябва да забравяме колко а, големи са разликите в този глобализиран свят. Знаем колко загинали има в Сирия, знаем какво се случва в Северна Корея. Всичко се знае в този глобализиран свят и парламентаристите трябва да дават своят принос, защото ако не го правим, гражданите ще ни презират. Сега проучванията казват, че е, голяма част от европейците не са запознати с това как действа Европейския съюз, не са запознати с Лисабонския договор, с новополагащите договори. Така е, структурата е сложна за обясняване – И ако запитаме и депутатите дали те са наясно с основополагащите договори, сигурно няма да са да какво очакваме от гражданите. И няма да направим гражданите близки до Европа с езика на правото. Европа ще стане близка на гражданите, ако те я чуват, ако имат, ако са засегнати директно, ако имат преко въздействие от нея. И не можем да оставяме бездейни. Определено, много неща са свър... свършени вече. Европа е помагала съвсем немалко. Но в момента има други проблеми. Има проблеми с е, неравнопоставеността, с е, бедността, с е, инфраструктурата на вътрешния пазар. Аз четох една статия в Guardian, където се казваше, че е, трябва да се е, сложи край на е, фискалната инвазия. Така е. Според съществуващите разпоредби в Обединеното кралство, а, вече има сериозни привилегии, свързани с данъчното облагане. И ако ни е, питат е, кой се облагодетелстват гражданите, когато ни питат кой се облагодетелства от тези е, благоприятни режими, ние какво а, можем да кажем? Ние не следва да приемаме бюджетна стабилност на всяка цена. Гражданите няма да приемат а, депутатите, техните представители да си затварят очите пред подобни а, е, факти от действителността. Ние трябва да се борим срещу а, е, това. А, е, в противен случай просто ще бъдем презрети. И е добре да си зададем въпроса къде са парламентите в този глобализиращ се свят. Ние трябва да присъстваме, трябва да действаме, а не после да ни обвиняват, че нищо не сме направили. В момента на нашите врати чукат иммигранти, хората, които идват през Турция, от Северна Африка. И ако ние е, стоим с кръстени ръце и чакаме новата комисия, новия председател на комисията, новия екип от комисари, къде е Европа? ако е, десните правителства е, се произнасят по въпроса за иммиграцията, ние не можем да обвиняваме никого и е, нещата ще стигнат до пълна катастрофа. Издигат се лозунги за хуманизъм и така нататък, но не можем да оставаме без да правим нищо. И е, председателя на Европейската комисия трябва да заеме становище, а не папата по толкова важни въпроси, като е, свободата на предвижване. Ние, като европейци, трябва да сме наясно къде сме, какво можем да правим и как можем да постигаме е, управление. Трябва ни една свободна, равна, братска Европа. Danke für den emotionalen Beitrag. Благодаря за толкова емоционалното изказване. Сега давам думата на е, господин Балцис от Литва. Благодаря. Действително, дебата е изключително интересен и благодаря много за организирането му. Господин е, председател, колкото по-голяма става глобализацията, толкова по-голяма е нуждата от национална отговор – и този национален отговор може понякога да е хаотичен, като социални раздвижвания, банковата криза и така нататък. Но може да има и един организиран отговор, реакция на, глобал... на натиска от глобализацията. Затова е изключително важно националните парламенти да имат засилена роля посредством сътрудничество, а не конфронтация. И именно в Европейския парламент е, намираме е, пример за най-добри практики. Това е така наречената Междупарламентарна асамблея Козак. Това е едно отлично междупарламентарно сътрудничество. По време на Литва, литовското председателство ние проведохме на среща на тази асамблея в нашата столица. И е редно да поста... там се постави и дебата за демократичната легитимност. Необходимостта да се засили парламентарното измерение в е, Европейския съюз. Не бива да забравяме, че Лисабонския договор ни дава необходимите инструменти за това. Трябва да има и по-добро използване на инструмента за е, даването на е, обосновано становище в работата между Европейския парламент и националните парламенти. Освен това, трябва да се използват и съществуващите формати за междупарламентарно сътрудничество. Тук най-добър Пример е, е форума на жените на Козак, който бе създаден е, в Вилнюс. Тоест, е, ние показахме, че можем да бъдем гъвкави и модерни, като използваме междупарламентарни форуми и смятам, че форума на жените ще покаже всичките си сили в бъдеще. А на международно ниво е необходимо да има по-добро междупарламентарно сътрудничество и по-силно такова, където да се включват и националните парламенти, и Европейския парламент. И тук имам една идея и едно предложение. Евентуално може да обсъдим създаването на е, парламентарна асамблея на източното партньорство. Парламентаристи от страните на източното партньорство, там където е възможно, разбира се, като се има предвид политическото положение, плюс е, представители на националните парламенти и е, естествено представители от Европейския парламент след а, а, срещата на върха в Вилнюс на източното партньорство, считам, убеден съм, че подобен формат може да е успешен. Като начало можем да се опитаме да възстановим вече съществуващия по-малък формат полско-литовски-украинския междупарламентарен парламентарен е, съюз. Можем също така да търсим други начини за подсилване на междупарламентарното сътрудничество. Именно това може да се направи. Значи да действаме на международно ниво, но с оглед на регионалните интереси. А също е необходимо да засили между парламентарните организации на базата на общите интереси. Е, е, Globe International, Globe Europe, аз съм член на тези организации, даже съм заместник-председател на втората и се гордея с това. Примерно, преразглеждането на законодателството за климата в 66 страни беше направено от Globe International. Именно така показахме как различни национални и политически идеологии могат да работят съвместно за каузата борба с климатични промени, например. Има и други възможности за създаване на формати на базата на общи интереси. Това е много важно, когато се опитваме да реагираме на глобализацията с национални действия по един мирен, ефективен и организиран начин. Благодаря. Last... Благодаря. Последните двама оратори. Господин Камело Абела и господин Джил Лазаро. Господина Абела има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към колегите и да ви поздравя за организирането на тази среща. Искам да благодаря на господин Джонсън за неговото изказване. Вярвам, че днешните разисквания могат да ни помогнат да помислим по-задълбочено как да работим на различни нива, на национално ниво, като парламентаристи в рамките на правителствата, както е и на регионално и международно ниво, на различни форуми. Можем също да си поставим въпроса а, кой взема решенията, кой има водеща роля. Дали това са правителствата, дали това са националните парламенти, дали това са международните организации, дали са други сили от економически характер. Аз считам, че всичко това може да ни помогне да разберем колко важно е да задълбочим сътрудничеството между всички тези фактори. На следващо място Действително, ние живеем в един глобализиран свят. Глобализацията засяга всяка една държава, но също вярно е, че решенията, вътрешните решения, националните решения могат да имат въздействие в глобален мащаб. Например, колегата Ковач се позова на арабската пролет. Арабската пролет започна от индивидуални инициативи в отделните държави, когато гражданите се опълчиха срещу статуквото в техните страни. Това не беше направено от държавите или от международни форуми. Тези процеси не започнаха оттам. там. Винаги следва да имаме предвид, че националните решения имат глобално въздействие. Политиката е за гражданите. Смисълът на нашата работа трябва да бъде прокарването на политика в интерес на гражданите, нещо, което е разбираемо за тях. Ние като държави членки на Европейския съюз имаме за цел да намалим бедността в всяка от нашите държави, но има и други цели. Например, ние трябва да спазваме финансовите цели, които са заложени. Понякога ми се струва, че тези два фактора се противоречат. За да се намали бедността, много често се налага да се въвеждат социални помощи, което води до увеличаване на разходите на държавите членки. времено, за да се изпълнят финансовите цели, трябва да се намалят разходите е, и се тръгват именно от социалната политика. Виждаме, че решенията, които се вземат на европейско равнище, водят до подобен конфликт между различните цели, които сме се поставили. Важно е да проведем вътрешна дискусия във всяка държава членка, по какъв начин можем да работим като парламентаристи, като национални парламенти, като запазим същевременно отделните си роли, защото националните парламенти не могат да, да иземат ролята на правителството и обратното не е възможно, но трябва да имаме един общ фронт. Беше поставен също много важен въпрос за това дали трябва да имаме различни а, международни форуми. Аз считам, че се нуждаем от сътрудничество. Ние присъстваме на международни срещи, тези многостранни международни форуми понякога не си комуникират, могат да имат и различни цели. Това, което се случва на международните форуми, форуми не винаги а, достатъчно а, се отчита от други международни многостранни организации. Ето защо е важно да се засили сътрудничеството на национално равнище, както и на международно равнище в всяко едно отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председателю. Искам да поздравя Европейския парламент за това, че организира днешната конференция удоволствие да се видим отново с генералния секретар на Интерпарламентарния съюз, господин Джонсън. С него сме се срещали многократно през последните години. Колегите направиха интересни коментари. Според мен има четири ключови въпроса, които остават за разрешаване и трябва да работим по тях. На първо място трябва да продължим търсенето на решения, че имаме толкова различни многостранни международни форуми. Те са толкова много, че не са достатъчно ефективни и гражданите не ги ценят. Освен това, работата, която се върши от многостранните асамблеи, парламентарни асамблеи и националните парламенти също води до проблеми, защото имат различни а, програми. Трябва да продължим също да работим за намирането на решения, че националните парламенти проявяват скептичност относно това, което се прави в международните формати. И на четвърто място Трябва да подобрим информирано, информираността на хората, защото те не са наясно какво означава парламентарната дипломация, колко е ефикасна може да бъде тя, как може да допринесе за подобряване на сътрудничеството между държавите и членки и как насърчава свободата и демокрацията по света. Това са четирите въпроса, които считам за важни в светлината на казаното от колегите. Разбира се, удоволствие да се а, чуе е, отличните изказвания на господин Янсен, както винаги. Искам да обърна внимание на още един въпрос в а, този дебат. Не искам а, да съставам, а, да поставям а, спорове, но искам да кажа, че в е, Испания се предоставя доста помощ на пристигащите и Испанската гвардия Сивил помага през всичките тези години, спасява хора. Този регион е южна граница на Европейския съюз. Затова, когато хората правят изказвания по този въпрос, трябва да са по-предпазливи. Господин Джонсън за отговор. Едва ли очаквате да отговоря на всичко, което беше повдигнато. Това не е по силите ми, но мнозина от вас се върнаха на въпроса за отговорността на националните парламенти. И мисля, че оттам трябва да тръгнем. Аз съм напълно убеден, че националните парламенти могат да упражняват много по-голям контрол и да имат много по-пряк принос в международните организации и в международните преговори. Вчера бях в Букурещ и водих разговори както с председателя на парламента, така и с председателя на Комисията по външни работи. Говорихме по какъв начин националният парламент на Румъния се опитва да влияе на международните отношения. Седем години се водят преговори между правителството и парламента и сега вече има регламент, договорен между двете власти което прави задължително правителството да се консултира в много области с парламента, преди да започне международни преговори и има изискване парламентът е, да предостави мандат за водене на преговори на правителството. Според мен това е много добър пример за това по какъв начин правителствата могат е, да отчетат мнението на парламентите преди да започнат и приключат преговорите. Така те могат да имат реално влияние върху преговорната позиция на правителството. И аз а, а, бих предложил подобен модел да се следва и от други парламенти, ако вече не го правят. В моето изказване аз също намекнах, че има, може би, твърде много междупарламентарни инициативи и че има доста голямо припокриване на дейността им. Много трудно е да се спре да се върши нещо, след като то е задействано. Има опити да се закрият някои от тези парламентарни организации в Европа, където имаме Западноевропейския съюз, е, знаете колко трудно беше е, закриването на тази асамблея. От това може да се извлечем две полуки. Трябва да помислим е, много преди да създадем нова такава организация, да помислим дали действително е необходима. Както беше казано, ние трябва да осигурим по-голяма координация между организациите. На наше ниво ние гледаме сериозно на този въпрос и преди две години започнахме по време на нашите заседания да осигурим участието на представители на тези организации, те да могат да споделят информация, да дебатират въпроси, да са запознати кой какво прави да знаят кой какво, с какво се занимава. Надявам се, че това може да доведе до заченки на някаква синергия и преодоляване на препокриването на дейността на тези организации. А, искам а, да се върне на въпроса, който беше засегнат от мнозина от ораторите за финансовата криза, че а, има много фактори, които са много по-силни, отколкото правителствата многонационалните корпорации, банковата система и прочие. На парламентарно ниво, когато ние отиваме в ООН и се опитваме да договорим роля на парламентите в рамките на системата на ООН, би било е, добре е това да се прави с други организации, СТО и други организации. И бяха необходими доста години преди а, е, да можем да постигнем нещо в рамките на СТО в Световната банка, въпреки че има там собствена парламентарна мрежа това е мрежа на Световната банка. Това не е независима парламентарна инициатива, която да подвежда под отговорност Световната банка. И това е много съществена разлика. И още нещо. През последните няколко години Интерпарламентарния съюз направи проучване за това каква е ролята на парламентите в отношение, по отношение на заемите, отпускани от МВФ и Световната банка. Дали има парламентарен контрол, дали има изискване, както при бюджета, тези заеми да бъдат одобрявани от парламентите. Проучването беше осъществено заедно с служители от МВФ и Световната банка и беше констатирано, че като цяло парламент, парламентите не са ангажирани в този процес. И а, ние препоръчахме да бъде отредена такава роля на базата на опита на някои страни. БВФ ни участваха вече в проучването. Това проучване не е публикувано от тяхна страна. Световната банка с голяма неохота се съгласи да се използва нейното лого при публикацията. Това показва колко трудно е да се осигури участие на парламентите. Бих искал също да добавя, че вие самите може да направите повече във връзките с тези институции. Аз бях изненадан преди доста години да констатирам, че един парламент, а именно този на Франция, никога до 2000-та година не е водил разискване в рамките на парламентарна комисия или в рамките на парламента като цяло за приноса на Франция в Световната банка. Тези вноски никога не са били обект на контрол от страна на парламента до 2000-та година. За мен това означава, че на ниво Европейски парламент, на ниво национални парламенти могат да се направят много повече неща по по-системен начин, отколкото а, на други нива. И тъй като аз съм тук като представител на Интерпарламентарния съюз, позволете ми да подчертая отново, че през тези години за мен беше удоволствие да работя с Европейския парламент. Считам, че има огромен потенциал, който все още не е изцяло използван за подобряване на сътрудничеството ни. Ние се нуждаем от Европейския парламент е, и бих също подчертал, че Европейския парламент също може да извлече ползи от по-тескни отношения с Междупарламентарния съюз. Можем да направим много повече неща заедно. Уважаеми Уважаеми дами и господа, струва ми се, не знам дали на вас ви се струва така също, че имахме много вълнуваща и информативна дискусия тази сутрин. От първите изказвания беше ясно, че се прави анализ. И така, от една страна беше направен анализ, който даде възможности на следващите оратори да предложат свои идеи. Освен това забелязах, че някои се водеха бележки. Считам, че всичко, което обсъждахме тази сутрин, беше много добро въведение към двете сесии, които ни предстоят днес след обед, когато ще разискваме някои ключови аспекти. Искам да ви благодаря. Преди да приключим, искам да кажа още две неща. Много от това, което беше обсъждано тук, много от нещата, които споделихме, са в изключителните правомощия на национално ниво. За източното сътрудничество, за Украина, има процес на вземане на вътрешни решения и не можем да се месим в този процес, особено когато става дума за присъединяване към Европейския съюз. Ние сме държави с свои конституции и те не изчезват като държави, членуващи в Европейския съюз. Ние се оплакваме, че съветът в много области а, има преобладаваща роля и че парламентите са ослабени, но а, когато говорим за контрол върху европейското законодателство, ролята на държавите членки е на националните парламенти да упражняват контрола, не на Европейския парламент. Националните парламенти трябва да упражняват контрол върху собствените си правителства, що се отнася до европейското законодателство, независимо дали то се базира на междуправителствения подход или на общностното право. Европейския парламент е съзаконодателен орган, той контролира дейността на Европейската комисия и той не контролира законодателството или решенията, които се вземат от националните правителства. Някои говориха за насоки за данъчно облагане, но знаете, че данъчното облагане е в суверенните правомощия на държавите членки. Можем ли да създадем европейска рамка, що се отнася до данъчното облагане? Можем ли да се борим заедно срещу данъчните обежища? Разбира се, но фискалните въпроси са обект на националното право и тяхното европеизиране или глобализиране не е възможно в такава степен, защото това опира до правомощията на националните правителства. Правителствата трябва да се отчитат пред парламентите, а не обратното. Мнозина от колегите от Португалия. Как Европейският парламент не би трябвало да допуска грешки. Вие искахте да не допускаме подобни грешки, но как е възможно да ги предотвратим, след като не участваме в вземането на решения по тези въпроси? По време на кризата ние разполагахме с твърде малко европейски механизми на две нива. Трябва да се свършим домашната работа, трябва да, работим, да говорим откровенно от въвеждането на еврото като обща валута. Всичко свързано с тази обща валута от Мастрихския договор нататък не беше комунитаризирано достатъчна степен в договора от Мастрихт. Става дума за третия етап на Паричния съюз и едва тогава трябваше да се мисли за политически съюз, докато по-настоящем координирането на политиките, целящи стабилизирането на общата валута, 20 години след въвеждането на еврото, се поставят под въпрос. Ние се оплакваме от доминиращата роля на финансовите пазари, но едва през 2012 година, заради кризата, ние можахме да създадем истински централен орган. През 2010 година този опит се провали в съвета. През 2004 година Европейският парламент и комисията поискаха да бъде направена проверка на статистическите данни, които се подават от държавите членки. Финансовите министри се провалиха в изпълнението на а, това изискване. Нещата опираха до политическа воля. По-настоящен се обсъжда Банковия съюз като решаване на кризата. А, преди 20 години се считаше, че това е последица от Валутния съюз. Това, което искам да подчертая, е, че ние добре разбираме, че необходима политическа воля, готовност за предприемане на политически действия и именно това трябва да представим пред общественото мнение, а не в последната минута Така гражданите ще ни имат е, доверие и ще се чувстват е, участници в политическия процес. Някои казват, че става дума за ограничаване на правата, правомощите на националните парламенти. Но не искаме парламентаризацията на глобализацията трябва да бъде постигната без намаляване на правомощията на националните парламенти. Понякога трябва да се признае, че не можем да бъдем изцяло суверенни. Трябва да споделяме нашите правомощия трябва да се съгласяваме на над, наднационални решения. Но не трябва да, сме, да се примиряваме за това пазарите да диктуват нашите политически действия, на место да бъде обратното. Трябва да споделяме суверенитета си в глобален план, за да може да го запазим, а не да го загубим и да станем зависими от други. Ако мислиме за процесът, поетапният процес, национален, европейски, световен процес, на начина по който се отнасяме помежду си, на начина по който разговаряме, той не трябва да бъде начин на поставяне на альтернативи. Има много решения, които трябва да вземем заедно. Решения, които не можем да вземем по-отделно. Необходимо е да имаме доверие на гражданите. Говорим за национална отговорност. И понякога се казва, че Европа като че ли не споделя тази отговорност, но ако екстраполираме от национално към европейско равнище, изглежда, че като че ли по много въпроси вече нямаме думата. И много често като политици оставаме с впечатление, че други взимат решенията и ние като че ли не сме част от този процес. Трябва да а, създадем система, в която е ясно кой взима решения и тези решенията да не се взимат без участието на парламентите. Има две неща, които искам да In globalen тагонг, wo unsere наш, когато правителствата представляват нашите страни, трябва да се организират с срещи, срещи чието дневен ред да бъде обсъден от националните парламенти и от Европейския парламент, за да могат проблемите, които се обсъждат, да бъдат координирани с тези парламенти. Може ли да се иска представителите на всяка отделна страна да се постараят, защото представителите им във всяка комисия, всяка парламентарна комисия, във всеки парламент да бъдат част от този по-общ процес. Например, трябва да кажем на нашия външен министр, когато една делегация се изпраща в ООН или някъде другаде, там трябва да има съответни представители на парламентарната комисия, която се занимава с тези теми. Никой не може да ни попречи да настояваме министри или пък е, е, държавни ръководители да бъдат викани пред парламента и да информират парламента какво се е обсъждало и какви решения са взети на съответните срещи на най-високо равнище. Никой не може да ни попречи да изграждаме положителен имидж чрез съответните мрежови връзки, за да постигнем нашите цели. Фактически ние а, сме виновни за това, че Г-20 определя своя собствен дневен ред. Това е въпрос, който беше обсъждан в парламента преди една седмица и бе приета съвместна резолюция. Страната домакин на Г-20 и нейният парламент трябва да постави на обсъждане проблемите в своя парламент. Това е първа стъпка само. Но това пък е начин, по който можем да привлечем вниманието на обществеността и по този начин се, създава, се създават връзки на доверие. И накрая да кажа нещо за тройката. Тройката е междуправителствен орган, е, тя е създадена, защото в, в момента, когато беше създадена, нямахме друг, друго в нашия инструментариум. Разбира се, можехме да работиме чрез нашето членство в МВФ, това ще да е по-ефтино. Щяха да се създадат проблеми достойни за доверие но ние е, трябва да имаме, така да се каже, евро, е, да европеизираме МВФ, иначе няма да постигнем това, към което се стремим. Всички инструменти трябва да бъдат легитимирани и анализирани от парламента и парламентите трябва да са в състояние да извършат това. А, такова трябва да е отношението ни към МВФ. Трябва да анализираме неговата дейност възоснова на европейското законодателство. По този начин можеше да се вземат определени мерки, но трябваше да имаме съответни процедури, да се осигури прозрачност и така нататък. Разбира се, последиците от кризата са тежки, но трябва да помислим какво да правим в бъдеще. И накрая ще кажа следното. Ова, което направихме за преодоляване на кризата, не би било възможно а, и по-нататъчна работа не би било възможна без промяна в договора. Имаме ли достатъчно а, доверие в себе си, а, достатъчно самоуверено, за да променим договорите? Можем ли да се изправим пред гражданите и да кажем, ние като парламенти правим следните предложения за укрепване на парламентите, за укрепване на прозрачността, за по-голяма легитимност, по-ефективен контрол, укрепване на възможността на Европейския съюз да действа, укрепване на неговата обща валута. Готови ли сме да сторим това? Или е, ще искаме да защитаваме националния суверенитет е, за сметка на способността да действаме на европейско равнище. Ако не направим необходимото и не се изправим пред европейските граждани, няма да си осигурим демократичното мнозинство, което е необходимо, за да приведем тези идеи в действие. Именно за това тези конференции са толкова важни. Не става дума за правомощия. Факт е, че ние като, ако ние като парламент а, не успеем да действаме както трябва, правителствата ще се окупаят и ще се свършат работата без да ни питат. Ще го направят възоснова на междуправителствено сътрудничество. И парламентите, и националните, и Европейския парламент ще гледат отстрани. Тоест, много теми бяха повдигнати тук и резултатите са впечатляващи. Трябва да разгледаме тези теми една по една. Парламентарната демокрация е, примерно Световната търговска организация, Международният валутен фонд това дали е модел, който Международният парламентарен съюз може да използва а, дали това е пример за подражание, от който можем да тръгнем? А, това са въпроси, а, които ще трябва да обсъдим на следобедното заседание. Благодаря на всички. Сигурен съм, че дискусията ни с ще бъде плодотворна и вдъхновяваща. И че от нея ще се родят полезни предложения. Желая ви приятен обед. We are going for... We are... Заедно отиваме на обед. Моля, вървете след нас. А, залата за обед е на долният етаж.